Сега в дневния ред ще обсъждаме изискванията за инвестиционните посредници и капиталовите и пруденциални изисквания. Давам думата на господин Карс за 4 минути. Госпожо председател, госпожо, госпожо, госпожо комисар, Уважаеми дами и господа, темите, които обсъждаме, особено резултатът, ще са успех за Европейския Европ, за Европейския парламент, за Европейския съюз и за економическата площадка Европа. Те са успех за вътрешния пазар. Ние не регулираме някои банки, ние регулираме всички банки. Ние не регулираме чрез изключение за всички, а чрез единство, което включва всички в рамките на парламента и между економическите оператори се простира това законодателство. С него ние създаваме единно регулиране на, за всички банки във всички държави членки на Европейския съюз. Ние стабилизираме банковия сектор в Европа и подкрепяме финансирането на реалната економика, укрепваме отдаването на кредити за малките и средни предприятия и укрепваме равнопоставеността в банковия сектор, като облегчаваме данъкоплатците. Уважаеми дами и господа, тези правила, които решаваме днес, за основата и краегълния камъник за регулирането, което ни предстои. Ние така, те, те са така да се каже основата за, еди, за книгата за единни правила на Европейския съюз. Ние започнахме с този успех с доклада по собствена инициатива през септември 2010 година, защото по този начин последва реакция на комисията и след това приложението на целите от Базел. Ние успяхме да постигнем това споразумение, то най-вече защото този парламент се е застъпвал за единството по същество, а не за профилирането на отделните интереси. От 38 на 0 за доклада по собствена инициатива, 44 гласа на за подкрепа на предложението на комисията. Петте политически групи преговаряха заедно. За какво става дума? Нашите цели са от една страна да приложим целите от тази, от друга страна да приложим и да, да вземем предвид нуждите на реалната економика, действието на банковия сектор и доброто корпоративно управление. Да, ние успяхме да подобрим изискванията за капитала на банките. Имаме нови репери. Да, ние укрепваме финансирането на реалната економика, като облегчаваме получаването на, кредитите, на кредити от страна на малките и средни предприятия. Освен това, взехме предвид и факта банковия сектор да стане по-прозрачен и по-отговорен. Как? Чрез, чрез регулиране за всички, чрез ограничаване на бонусите за банковите служители. Бонусите трябва да станат по-прозрачни. Отчетността на банките, на техните отчети трябва да стане по-прозрачна. Ние ограничаваме мандатите по отношение на водещите, на ръководните позиции, увеличаваме гъвкавостта в рамките на един общ на една обща европейска рамка. С това създаваме основата за банковия надзор и банковия съюз в Европа. Благодаря на комисията, на председателството на съвета, на моите сътрудници и на колегите, които ми помогнаха в тази работа. Тя трая една година, но с нея ние показваме, че искаме да отговорим на кризата и да стабилизираме банковия сектор. Искаме да оздравим реалната економика, да увеличим заетостта и растежа. Благодаря ви, моля ви за вашата подкрепа. Благодаря. Госпожа Крейтън има думата. Госпожо председател, е, почитаеми членове на Европейския парламент, е, законодателният пакет, който е пред очите ви днес, е, е в сърцето на сериозната работа на нашите две институции – от името на Европейския съвет аз искам да изкажа специална благодарност на работата на полското, датското и кипърското председателство. Искам освен това да благодаря на докладчика господин Карас, председател на Комисията по економическите въпроси госпожа Нос, както и докладчиците в Сянка Бомон, Ламперц и Форвард за тяхното сътрудничество и за тяхната добронамереност по време на всички преговори. Фактът е, че ние постигнахме политическо споразумение. С други думи, новите правила могат да бъдат прилагани от 1 януари 2014 година. Е, това е сърцето на правилата за банките и очертава пътя към банков е, съюз. Освен това, това показва, че ние можем да изпълним е, нашите международни ангажименти, финансовата регулация и прилагането на изискванията на база от 3 във връзка с ликвидните изисквания. Искам да подчертая две точки, които заслужават специално внимание. Първо, както ние всички знаем, Европейския съюз е изправен пред много големи предизвикателства за увеличение на своята конкурентоспособност и постигането на економически ръст. Ето защо ние трябва да постигнем баланс между необходимото натрупване на капиталови буфери и ликвидност на банките, като гарантираме, че адекватното финансиране се отпуска на реалната економика и особено на малките честни предприятия. Аз мисля, че този пакет, по който ние постигнахме съгласие при преговорите, е, е достатъчен мотив, за да се постигне това финансиране на малките средни предприятия. На второ място, докато споразуменията от Базел засягат най-големите големите глобални банки, нашия текст засяга инвестиционните фирми и банките. Ето защо ние трябва да включим специфични изисквания и да сме сигурни, че ние се съобразяваме с глобалните правила и необходимите от проденциални е, изисквания за бизнеса. Е, ние смятаме, че е, сега трябва да подчертая само най-важните точки. Може би най-важното от всичко е, че банките трябва да имат повече и по-добър капитал и да се е, съобразяват с изискванията за е, менеджмент на ликвидността. Е, това засяга стабилността на финансовия сектор и да няма неразумно поемане на рискове. Освен това, ние искаме да добавим и системния риск и буферите за него, които могат да бъдат включени от държавите членки и които могат да бъдат включени към системно важни институции. Това ще бъде задължително за глобалните системни институции. Тези правила за капиталови буфери е, имат за цел да постигнат баланс между е, банковия надзор и, е, е, у дома и международните банкови институции. Държавите членки приемат национални правила за макропруденциален надзор на системните рискове, е, като има достатъчни гаранции за да няма срив на националните пазари и нарушаване на правилата от Базел. Е, чрез стабилност отношение между левериджа и ликвидността е, ние се съобразихме за правила и за правилен баланс между изискванията от от Базел, пруденциалния надзор, а освен това и амбицията да дадем гаранции както на финансовия сектор, така и на международната конкурентоспособност. Освен това ние включихме изисквания е, за е, буфери, е, за данъци, които се плащат и субсидии, които се получават страна по страна. Също така и оборота и номера и, и броя на служителите. От 2014 година до 2015 година всичко това ще бъде обществено достояние. Пакета е, включва е, ограничавания на, бонуса на, банк, на, банковите и този, е, това съотношение може да се стигне до 1 до 1, а евентуално да се стигне и 2 до 1. И аз мисля, че това е един добро, добър компромис, който трябва да обесърчава преговорите прекомерното поемане на рискове. Колкото до надзора, Европейския банков орган ще играе все по-голяма роля е, и е, той ще има големи права за банков надзор. Господин председател, господа депутати, нашето споразумение по този законодателен пакет не означава, че работата ни е свършил. Опитата, е, който сме натрупали при прилагането на законодателството, трябва да бъде оценено и много от клаузите, които бяха преразгледани, може би трябва да бъдат бъдат подобрени за бъдеще. Те включват, например, финансиране и дългосрочно финансиране на економиката, режимите, които се прилагат към големи експозиции, ликвидността, а също така и ограничения на излагането на сенчести банки. Като цяло ние смятаме, че резултата, който е постигнат в края на преговорите е удовлетворителен резултат и ние се надяваме, че ще получим подкрепата на този парламент. Това е значителна стъпка напред към по-добро регулиране на финансовите услуги и на цялата индустрия от такива услуги и се надяваме, че ще възстановим доверието на нашите граждани в европейския финансов сектор. Грация, министро. La parola al commissario. Сега давам думата на комисара Бърни. Благодаря, госпожо председател. Добър ден, дами госпожа, господа депутати. Този текст беше поднесен на вашето внимание през юли 2011 година. Днес, благодарение на вас, направихме огромна крачка напред за 8300 банки в единния пазар. Нашите изисквания за собствени капитали са а, нововъведени. По този начин банките ще могат много по лепо по с много повече сила да издържат на шока. Знаеме, че много от решенията ще бъдат взети в рамките на Г-20, които в момента се събира в Вашингтон. Е, министър Крайтън, благодари на всички председателства, датското, финското, полското и бих искал да благодаря на ирландското председателство и на вашето представителство тук. Но бих искал също така да благодаря и на вашия докладчик, господин Отмар Карас, който беше е, много дръзък, същ, време, същевременно много упорит. Да благодаря и на господин, госпожа Форд Болс, и всички други, които подпомогнаха господин Карас. Аз сами участвах в тристранните преговори през последните седмици и постигнахме наистина един динамичен компромис благодарение на общите усилия, благодарение на вас. Бих искал също така да се спра на някои важни въпроси и проблеми, които Европейския парламент подпомага да решиме и които са отбелязват напредък спрямо нашите предложения. Европейския съюз в момента се намира в дълбока криза. С господин Таяни обсъдихме още преди две години мерките, които трябва да бъдат взети за малките и средни предприятия и създаването на един буфер, капиталов буфер за е, посрещане на системния риск, както и един набор от е, правила. Също така и задължението за банките да предоставят на надзорният орган нерегулираните експозиции. Това ще бъде включено в допълнителен текст, който ще се отнася за така наречената сен, сенчеста страна на банката. И второ, отговорността и прозрачността за изплащането на бонуси и виждам, че и Ерлен Маркарти е тук наистина подбелязахме огромен напредък относно мерките за прозрачност, ограничаването на сумите, които могат да бъдат изплащани като бонуси, защото в крайна сметка банките са част от цялостната економика и това са мерки, които имат за цел да възвърнат доверието на нашите съграждани. Също така това са и компоненти, които ще бъдат в основата на една международна економическа дискусия, тъй като Европа не трябва да бъде единствената, която да въвежда подобни строги мерки мерки. Огромни усилия бяха направени от всички страни. Мисля, че механизма за национална гъвкавост не е все още достатъчно структуриран, струва ми се. С докладчика и с госпожа Болс обсъждахме много технически аспекти и включително дела на леверича и репо експозициите. Е, Базел, комитета Базел 3 ще започне в близко време дискусия на тази тема, за да постигне някакви окончателни решения в края на 2013 година. Мисля, че е, е твърде рано и не бива да е, излизаме с преждевременни е, изявления. Мисля, че в член 416 ще трябва да се може би е, махне едно изречение, което е, би забранило компенсациите, но е, този, този проблем ще бъде обсъден допълнително. Ако добавите към документа, който благодарение на вас ще може да влезе в сила 2014 година и банковия надзор, банковият надзор в единния пазар, упражняван от новите органи и Европейската централна банка, която ще има пряк, ще може да упражнява пряко управление от 2014 година нататъка Проблема беше обсъден с министрите в Дъблин миналата седмица, а като цяло текста се обсъжда от една година. Ако беше прият по-рано, може би това щеше да смекчи до, няко, до, до известна степен рисковете от банкови кризи, като тази в Кипр. Така че нека да. А, да успееме да оформиме окончателно е, The Singular Book и да е, дадеме необходимите инструменти на европейските независими органи и е, Европейския надзорен орган, които ще предложат допълнителни е, ще направят допълнителни предложения до е, преди парламентарните вакансии през лятото. Е, надявам се, че ще подкрепите всички тези основни документи днес. Благодаря. Днес begint Frau е колегин Wortmann-Kohl. Dank u wel, eh, voorzitter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 daar moeten we vaart mee maken. er ligt een akkoord tussen raad en parlement om het bankentoezicht onder te brengen bij de europese centrale bank. maar hoe moet. трябва да постигнем Но за какво става дума? Дали ще може да сме достатъчно амбициозни и да продължим с бързи стъпки напред, дали в парламента ще може да гласуваме бързо и да приложим разпоредбите. Същото се отнася и за механизма за управление на кризи. Господин Берние, обръщам се с вас с молба да предложите да направите предложение за едно място, в което да се създават резолюции за банките. Благодаря. Господин Пулман има думата. Уважаеми колеги, наистина аз също смятам и казвам от името на нашата социал-демократическа политическа група, смятам, че наистина сме постигнали успех, резултатът е чудесен. Може би това е най-ангажирания проект за банкова реформа след кризата. И то е, в този контекст нека направя една забележка. Не беше лесно. И успяхме, е, видяхме, трябваше да видим, че полуките от кризата не бяха взети достатъчно добре предвид. Видяхме това в разговорите, в многото разговори, които смятат, че са засегнати несправедливо от реформите. В банковите кръгове не са се получили от кризата. И за съжаление, това беше резултат от дългите преговори. За съжаление, е, полуките не бяха, не са взети предвид и в финансовите министерства. В националните финансови министерства се казва, да, всичко искаме да обновим, но не искаме да дадем никакъв принос за това. Уважаеми колеги, тук трябва да благодарим много на от Маркараш. Той ръководи преговорите, но също така и на целия екип от Европейския парламент. И трябва да благодарим на нашите служители, които много ни помогнаха. Това е едно важно послание за всичко, което ще последва, господин Парние. Този парламент не, няма да падне на колене. Той ще даде правилните отговорите и не само за директивата за капиталовите изисквания, ние ще го сторим при банковата всянка, при хедж фондовете, при рейтинговите агенции. Гражданите трябва да знаят, че този Европейски парламент защитава техните интереси, взима ги несериозно и ги прилага, залага ги в съответното законодателство. Това е резултата, към който трябва да се стремим. Наистина ще формулираме по-строги изисквания, но ние не сме недиференцирани. Ние казваме тези, които произвеждат, трябва и, и е, произвеждат възможност за рискове, трябва да отговарят на сериозни изисквания. Ние диференцираме тук. Ако щеш, ако можехме да имаме като политическа група думата само ние и единствено ние, щяхме да направим разлика и между рисковите профили, щяхме да сме още по-строги. Но ето, нашата позиция е отразена в съотношението леверидж ликвидност, например. Искам да кажа и нещо друго. Много е важно за развитието на, на една модерна инфраструктура местното ниво. <clears throat> Националните различия трябва също да бъдат всети предвид. Те очакват своите отговори. Но ние не искаме да разрушим вътрешния пазар. в бъдеще няма да има прекалено големи бонуси, ще има справедливост и чрез изискването за прозрачност. Банките трябва да отчитат ясно какви субсидии са поприели. Ораторът бива прекъснат. Госпожа Болс има думата. It has... Действително, това бяха дълги технически преговори, но крайният пакет е добър. И аз действително бих искала да има по-малко регламенти, които са толкова сложни и да се насърчава деривативни продукти, но това е за по-късно. Бонусите, разбира се, излизат на преден план и това беше обект на тежка работа, но ние смятаме, че процента за плащането на бонуси трябва да се стигне до разумни пропорции данъци и е да няма насърчаване на прекалено много големи рискове. По финансирането на търговията, мисля, че Европа води света и аз благодаря на колегите за подкрепите. Колкото до економическия растеж, аз мисля, че сега не трябва да насърчаваме търговията. Ние трябва да насърчаваме ниски лихвени продукти, защото това се подкрепя от търговията на търговия на услуги. Едновременно с това ние вървим напред, защото защото не е, избягваме прекалено голямо облагане, не само в Европейския съюз, освен ако няма добро, по-добро калибиране. Е, цялата област е, е, е по-добре е, регулирана и ние виждаме, че в развиващите се страни това също се прави, за разлика от Съединените щати, където няма същински пазар на CPA. И накрая аз искам да подчертая към кого това е ангажимент за насърчаване на отваряне на активите. Тези, които са се държали неправилно, е, трябва да бъдат проверени, да има черен списък на банките и трябва да има органи, които да ги проверяват. Кой е плащал данъци и къде? Това ще се разглежда страна по страна, те ще се отчитат пред банките и ще се отчита. И мисля, че това е най-важното е, и това започва именно тук. Има баланс при гъвкавостта на буферите, макропруденциалния контрол и пропорциите на единния пазар и ролята на европейския орган при е, определени планове и в други области това трябва да се засили. Ние направихме някои законодателни изключения е, за е, левериджа. Колега Болс, колегата Ламберт, 4 минути. Не знам дали още в Европи още някой може да каже, че Европа не прави нищо за регулиране на финансите. Не, Мишел, Мишел Барня няма да го каже. Мисля, че това е най-важният текст, който приемаме през последните години е, и който е, в момента покрива всички онези системни, така наречени системни банки, които са прекалено големи, за да могат да бъдат обявени в несъстоятелност. Но финансите диктуват а, в демокра... демокрацията, а не обратното. Сега правиме разлика между системните банки и другите. За пръв път въвеждаме правила за ликвидностните изисквания. Това наистина са изключителни мерки с допълнително мерки взети за бонусите и а, прозрачността. Някои казват, че бонусите не са проблема. Напротив, те са, не са, те са проблема и ние ще въведеме ред, като а, въведеме едни правила за а, фиксираните бонуси и пропорционалните бонуси. А, много, много, многократно беше казано, че ам, от тук, от, от тук нататък е необход, необход, необходима про, а, прозрачност и а, свободна конкуренция. Аз а, бях, винаги съм бил привърженик за това. Как успяхме да постигнем споразумение по тези два проблема? защото е, успяхме да се противопоставиме на, на, на, на банките и на някои министри на финансите, които в случая се изразяваха като защитници на а, е, привилегиите на банките. Е, ние, е, ние бяхме. Е, говорителите на широката е, общественост, която иска да повече прозрачност. Колкото до ликвидността, смятам, че правилата не са достатъчно строги и защото утре ще, те, ще, те, те, ще, ще бъдат изчислени върху активите. Нямаме задължителни а, е, и обвързващи правила. Знам, че комисията мисли по това, но все още не сме постигнали максимума тук. Бих искал и да се обърна към онези министри на финансите, които се държаха като консерватори и които защитаваха а, е, банките. Искам да кажа на Пьер Московици, че, Фра... че интересите на Франция не са само интересите на БНП Париба. Същото въжи и за Германия. Това не са само интересите на Deutsche Bank. Бих искал също така да благодаря на трима които работиха по този въпрос. Британското правителство, да, може би ви се струва странно, след като имаше много спорове по бонусите, но това е единственото правителство, което привлече вниманието върху опасностите, пораждани от системните банки. И когато преговаряхме по този е, документ, британското правителство е, подкрепи парламента в е, амбициите му. Бих искал да благодаря и на Мишел Барние, който беше двигател от страна на комисията за постигане на един траен регламент в финансовия сектор. Мисля, че това не е нито първия, нито последния документ, предложен от е, комисара Барние той никога не е бил от онези, които си затварят очите и остават нещата да се развиват сами. Бих искал също така и да благодаря на Отмар Карас, който успя да да надхвърли логиката на политическото си семейство и който успя да обедини духа на европейският парламента. Аз по време на този дис, ди, е, преговори открих, че от Карас е истински политик и приятел. Банковата индустрия е глобална и изисква глобална регулация, глобални стандарти и равнопоставеност. В комисията предложихме много изменения по отношение на глобалните стандарти, но за съжаление в рамките на преговорите не бяха взети предвид всички изменения. Моята политическа група иска да осигури не само стабилизирането на банките, но и осигуряването на депозитите на дънакоплаците. Не може гражданите да плащат сметката. В Кипър какво виждаме? Виждаме, че има нужда от необходимостта за регулиране и в тази област. Тенакоплаците трябва да бъдат изключени от подпомагането на банките. Това изменение също не беше прието. Законодателството не взема предвид достатъчно функционирането на вътрешния пазар. Тук също имаме нужда от напазване към глобалните стандарти. Не бива обаче от друга страна да се накърняват инвестициите. Всички колеги би трябвало да се застъпят за достатъчно кредити за малките и средни предприятия за отдаването на ипотечни кредити. Имам да кажа следното. Националните компетенции трябва да бъдат защитени. Понякога е много важно да се въвеждат високи стандарти на национално равнище. Това се отнася до Обединеното кралство особено. Сега за бонусите. Знаем, че тук има голям риск и тук ни трябва глобална регулация, глобално законодателство. Аз подкрепям този с, а, пакет, но ограничаването на, бо, на бонусите може да има и негативно въздействие. Това законодателство се опитва да се приближи към глобалните стандарти. Моята група няма. Господин Блум, ораторката бе прекъсната. Uh, Благодаря, господин председател. Аз мисля, че това, което правим е триумф, а не просто някакъв опит сега, ние говорим за неща, които не са проблема. Проблемът, който имаме е на неправилна е, банкова система, където няма достатъчно резерви. Банките могат да дават назаем пари, които нямат и ако се върнете назад в Съединените щати през 50-те години, е, там е, имаше, това беше закононарушение, могат да ви обесят за такова нещо. Всъщност има прекалено много регулация, обаче това е неправилна регулация, така че има отнова катастрофа. И и всъщност е, не знам дали ще се спасим от нова катастрофа, която ни очаква. Това вероятно ще се струва, защото ние не се занимаваме с реалните проблеми. Говорим за банковата система. Ние трябва да имаме търговия за суровини, от друга страна е, за инвестиции. Така че ние говорим сега как банките да е, се справят с проблемите си. Сега, какво значи всъщност шоп пазар? там е където хората си дават парите. Е, ние трябва да се занимаваме с проблема както трябва. Говорим за бонусите на банките. Много е, чудесно е, че е, ние всъщност се занимаваме с това. Но ние имаме престъпна дейност на банките и нито един банкер не е изпратен в затвора. Казва, милиарди лири са взети от данакоплатците, от техните депозити и нито един банкер не е в затвора. Това е просто позор това е позор. Ние трябва да е, използваме закона на земята, където има много повече регулация. Е, ние, защото е, трябва всеки да бъде виновен за грешките си. Искам да видя централни е, банкери да бъдат в затвора, защото те печатат пари, а това е измама, това е незаконно и ако направи частен гражданин, ще влезе в затвора. Нека да си кажем в сърцата, че има твърде неприятни уреждания. Политици и банкери банкери е, се уреждат помежду си за, разлик, е, за сметка на спестителите. Нека да го кажем сега. Е, господин Кулата за две минути. Не, има синя карта. За съжаление, не мога да приема сини карти, тъй като а, сме много напреднали във времето. Благодаря, господин Клоте. Някои колеги говориха за революция по отношение на директивата за капиталовите изисквания 4 и, и регламента от Базел. Аз не смятам, че това е революция, но наистина има успех. Успех в посока на стабилизация и реконструкция на банковия сектор в рамките на Европейския съюз. И мисля, че може да кажем наистина едно голямо благодаря на Отмар Караш. Той на базата на предложението на комисар Барние е свършил чудесна работа. Ние подкрепяме особено факта за диверсифицирания банков сектор в Европа. Според нас е много важно регионалните каси и общностните каси да бъдат запазени, а и да не бъдат и да не потънат в общата концепция за банковия сектор. Спестовните каси се оказаха стабилни в кризата, е, оказаха се добри партньори за средния сектор и е важно този банков сектор да бъде защитан. От Олман каза нещо в тази посока и аз го подкрепям. Е, разпоредбите за прозрачност и разпоредбите за бонусите, тя ги подкрепяме. Не е много ясно защо съвета не подкрепи първоначалното предложение за съотношение едно към едно. Това би било в, е, по-справедливо от гледна точка на избирателите. Бихме искали по завишаване на собствения капитал. Мислехме за 18%. Това беше обаче възприето като прекалено много, спестовните каси нямаше да се справят. Освен това, а, после мислихме за 15%, но а, това за щастие бе прието. Сега за съотношението леверидж ликвидност бихме си пожелали по-ранно въвеждане на това съотношение. Може би тук може да се направи нещо, да не се прилага това изискване чрез делегирани актове. Благодаря ви. Благодаря. Сега следва госпожа Сайлцра. Господин Благодаря, господин председател. Евро... Централните банки трябваше да дадат много по-отблизо движението на паричните потоци, защото печатането на пари означава увеличаване на инфлацията. много често економическата поли, поли, политика е, е плод на централните банки, а економиката е в ръцете на а, търговските банки, като всяко предприятие, което се управлява зле, фалира и а, отговорните лица биват подведени под отговорност. Защо тук не подхождаме по същия начин? Сега, Европейския съюз в момента иска да над гради над националното законодателство. Добре е да се, да се въведат, разбира се, капиталове буфери. Е, една добре управлявана банка не взима огромни рискове, но това... Но не смятам, че с европейското законодателство ще се решат проблемите на лошото управление на банките. Струва ми се, че в момента се опитваме да подобрим нещата, когато вече много неща са изчезнали веднъж и завинаги. И ще, ще, кол, много колеги. Съжалявам, не мога да приема повече сини карти. Господин Балц, благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Караш за неговата великолепна работа, която той е свършил заедно с докладчиците в Сянка. С този доклад парламента се изказва за по-строги правила за банките. Това е много ясна стъпка за стабилизиране на банките и то в името на европейските граждани. За съжаление обаче, е, тези е, регулации е, засенчват от, в голяма степен успеха постигнат с бонусите. Приветствам обаче, че се вземат предвид националните особености, националните пазари. Нито един кредитен институт не се накърнява, не се очерня вследствие на своя модел. Това е добре. В този доклад се казва, че банките трябва да се концентрират върху основното си занимание, а именно финансиране на реалната економика и отдаване на кредити на малките и средни предприятия. Отдаването на кредити на малките и средни предприятия е спаднало от 75% на 50%. Ето защо се налагат и нови изисквания за собствения капитал на банките. Благодаря. Благодаря, господин Балц. Сега госпожа Макартни. Uh, Благодаря ви. Аз също искам да поздравя господин Карас и целия екип водил преговорите. През 2010 година аз работих с господин Карас за създаването на правила, които да гарантират, че няма да има бонуси е, и че е, всички бонуси е, ще бъдат ограничени. И банките искаха да има определен процент спрямо бонусите. Обаче банките искат да се управляват сами за бонусите и всъщност не се довеждат доведе до едно спрямо едно или 2-2%. Е, Аз мисля, че с тези правила ще се сложи и край на един неустойчив банков модел, и в, европейска, и в английската банка имаме 2,5 милиарда загуба и 30 е, милиарда е, все още се изплащат милиони за бонуси през 2012 година. Позор е, че британското правителство и специално Осборн и Борис Джонсън е, не можаха да променят тази промяна на банките, а се държаха по-скоро като синдикалисти на банкерите. Е, такава култура се отхвърля от обществото. През 2010 година имаше изследване на общественото мнение, което е, иска повече финансово регламир. Но всъщност е, трейдерите печелят 600 Пъти пъти повече е, от обикновените пазари и получават е, е, милиони много хора в мой избирателен район просто нямат достъп, отиват до банките за храна. Време е да променим нещата и време е да отговорим на хората. Колеги Колега аз госпожо Макарти, колегата Гулар. Благодаря, господин председател. И аз исках да благодаря на комисията, която пое инициативата за изработване на този документ, както и екипа на парламента, защото от маркара си ни всички доказахме, че когато парламента работи добре, той заслужава уважение, особено когато работи добре. Аз не, не бях част от този екип, така че мога да си позволя да ги поздравя. Искам да се върна към два въпроса, два проблема, на които Европейския парламент донесе добавена стойност. Кредитите за малките и средни предприятия, защото нека не забравяме, че основният проблем в Европа днес е липсата на инвестиции и липсата на економически растеж и е, липсата на отговор, на прозрачност. Може би това, ви се, това изглежда не е много важно, но това може да промени всичко, не само за нашите предприятия, предприятия, но и за страните от третия свят, където липсата на прозрачност доведе до много е, измами и е, избягване на закон. Господин е, комисар, сега нещата са във ваши ръце. Накарайте съвета да, взе, да поеме своята отговорност. Е, нека съвета не се превърне в заседание на банкери и благодаря на всички и на всички тези, които помогнаха за изработването на този документ. Благодаря госпожа Голар. Следващия е една, мину... една минута. Господин Стрейчек, е, уважаеми дами и господа, тази сутрин дебатът се разделя на две части. Първата част в големи очаквания и втората част големи е, е, опасения, очакванията. Ако, нямаш, ако имахме по-добри регулации, по-добра система, нямаше да има шокове, нямаше да има криза. Това е общата нагласа в парламента в момента. От друга страна обаче, министър Крейтън беше много убедителна, когато каза колко е важно, колко е важно да се знае, че ние не регулираме до такава степен, че да се изчерпят ресурсите за реалната економика. Тя още така, тя освен това предупреди за колизия с националните регулатори. Благодаря, господин Морганти.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 Ясно е, че банките носят е, специфична отговорност за кризата, която преживяваме, така че всяка мярка, е, която цели да се възпрепятства повторение на подобна криза, е добре дошла. На Европа са необходими и яки и отговорни банки към економиката и към гражданите. Недопустимо е, е да накоплаците да спасяват банки, които са се оплели, защото са поели неразумни рискове. Така че че най-простото решение би било това, което повтарям от години. Ясно разграничение между търговските банки и инвестиционните банки това, което е направено, например, в Съединените щати. Там има закон, който още от миналия век е, и е, който се прилагаше до 90-те години. И не е съвпадение, че откакто е отменен на този закон, виждаме е, всички проблеми на финансовите пазари. Но вече е време поне да разберем какво е положението и е, да се ограничат бонусите, защото тези, които са отговорни за създалата се ситуация, получават бонуси. Това е просто невероятно бившия директор на банката Монтебаски, е, той е получил 5 милиона бонуси и е, сега е, установяваме за какви вреди е отговорен той. Така че тези мерки са логични, трябваше на всяка цена да бъдат взети и по този начин ще се възстанови, прикъсва се оратора. Следващия оратор за една минута. Благодаря. Финансовата система трябва да се санира и да се облегчат тънакоплатците, да се намалят бонусите. Всичко това са наши цели. Но най-вече трябва да се озъпти лошото поведение на някои банки, безотговорното поведение на банките – 27 милиона хора останаха без работа вследствие на това безотговорно поведение. Ние в Европейския съюз сме наясно, че има конфликти, провокирани от борбата за конкуренция в Европейския съюз, но извън Европейския съюз. Но тези големи банки могат да предоставят капитала, който е нужен за развитието на економиката. Благодаря. Господин Мартин, минута и половина. Право, уважение към те, Потмар. Чудесно си се справил, бил си много прилежен и като прилежна катеричка си събрал много жълъдчета. Но като критичен европеец трябва да кажа, че липсват няколко жълъчета в твоята колекция. Е, трябваше да има ясни стъпки за ограничението на бонусите, а също така и за определени фондове трябваше да има по-ясни регулации. Трябваше да има обвързване и за съотношението леверидж ликвидност. Трябва да е ясно е, кой е банков модел с какъв риск се свързва. Това също трябваше да се изясни. Но ясно е, че имаме още един голям орех, голям жълът, който трябва да бъде щупен. Ален Макарт ни работи по този въпрос, а именно разликата между инвестиционните банки и останалите банки. И естествено, системният риск трябва да се намали до такава степен, че да не потънем в един дифузен свят на банките. Накрая трябва да върнем честа на банковия сектор в много области, така че и една национална държава да може да разчита на своята национална банка. Благодаря, господин Столоян. Благодаря, господин председател. Бих искал да поздравя колегата Карас и всички е, докладчици в сянка за е, този доклад относно капиталовите изисквания за пруденциалните институции. От тази криза научихме, че всеко е, удар по е, кредитните институции и лошото управление на кредитните институции беше е, подценено. Така че аз ще гласувам за този доклад, който е, ограничава бонусите и създава същевременно достатъчно насърчаване за банките и инвестиционните предприятия да отново да заработят за реалната економика. Благодаря господин Столоян. Сега Санчес Преседо за минута и половина. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя докладчика господин Карас, е, е, който води преговорите от името на парламента. Поздравявам ви за това, че успяхте да запълните тези е, празнини, които доведоха до безпредседентна криза. Ясно е, че трябва да разберем, че не може да има економически растеж, когато се отпускат кредити, които нямат никакво покритие. Мисля, че има твърде сложно отчитане в балансите, на ликвидности и така нататък. Трябва да създадем система за адекватно насърчаване на реалните инвестиции. Ние искаме да реагираме и на платите ангажименти на срещата G20. Сега ни е необходима подкрепа на економическия растеж, да помогнем на семействата и на гражданите и освен това да се прилагат правилата от база от 3. Мисля, че за първ път имаме правилника за единно прилагане в Европейския съюз, има и директива за подобрение на управлението и на надзора. Има според мен три положителни точки, които засягат банковите институции с диференцирано третиране. Това е нещо хубаво, защото това е подкрепа на реалната економика и освен това целта е да се е, прилагат тези правила на международно ниво, но всъщност се променя цялата парадигма. Е, е, между постоянните и променливите проценти. Мисля, че има по-голяма прозрачност. Има освен това и определени правила страна по страна, но има и достатъчна гъвкавост, е, когато се има предвид риска, без да се забравят малките средни предприятия. Благодаря. Банките трябва да се дисциплинират, трябва да дават по-високо качество услуги. Е, трябва да регулираме, рис, да регулираме рисковете, които проистичат от банките и бонусите, които се дават в банките. Е, бих си пожелал банките сами да се регулират, но някои банкови директори е, изобщо не искаха да, и да помислят за това. А, сега не може непрекъснато да виним от друга страна банковия сектор. Радвам се, че парламента подкрепи моето предложение заедно с системата за номиниране на, банк... на членове на управителни съвети на банките. Тук става дума в крайна сметка и за корпоративното управление. Това е въпрос, който в момента занимава много и Германия. Благодаря. Господин Камал за една минута. Колеги, директива за капиталовите изисквания създаде е, един баланс, който беше добре дошъл, но аз не, не, не съм сигурен, че пазарите сами ще могат да свършат работа. Ние трябва да направим, защото банк, банк, банките да, да могат да фалират, а не да поглъщат парите на данекоплаците. Същевременно банките трябва да бъдат отговорни за фалита си или за неплатежоспособността си. И за да мог... и банките трябва да създават достатъчно резерви, за да покрият загубите и това да бъде предвидимо, т.е. те да разполагат с необходими пари, за да могат да посрещнат риска. Но Базел 1 и 2 не направиха достатъчно, но виждам, че и Базел 3 няма да бъде достатъчно. Ако искаме пазарите да работят, трябва да наистина да въведем реформи. Това, което направихме, не е достатъчно. Благодаря ви, господин Камал. И сега колегата Ланген за минута и половина. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, Базел 3 и директивата за капиталове изисквания 4 са важна стъпка за стабилизиране на банките, но не са достатъчни. Това е само една стъпка. Искам да кажа, да благодаря на господин Берния и господин Кара за общата работа. Ясно е, в, 3, в рамките на 30 трилога за 10 месеца нито парламента, нито комисията бяха блокиращите. Това беше главно съвета, така че резултатът е добър. И се надявам с този резултат постигнахме в крайна сметка основната си цел, капиталови изисквания за банките, по-лесно отдаване на кредити за малките и средни предприятия, ограничение на бонусите. Но има и някои отворени въпроси. Най-напред, това регулиране няма да се е, приеме навсякъде по света. Например, щатите няма да, при, да, да прилагат тези разпоредби. На следващо място, според мен, бонусите – а и разпоредбите за бонусите едва ли също ще бъдат прилагани навсякъде. Освен това, проблема с банките в Сянка не е решен. Тук очакваме решение от страна на комисарите в средата на годината. Когато обаче всичко си дойде на мястото, едва тогава банковия сектор ще бъде регулиран. Благодаря. Сега госпожа Перес. Благодаря, господин председател, господин комисар, скъпи докладчици, скъпи колега. С приемането на европейско законодателство за изискване на собствени средства, Европейския съюз се излезе напред, и спревари събитията, като прилага пруденциални правила за банките и споразуменията от база от 3 най-после ще стана действителност в Европейския съюз. След процес на преговори, които траеха повече от година и половина, след публикуването на 20 15 юли 2011 година от комисията. По този въпрос Европейския парламент, както и по всички останали въпроси за финансово регулиране, Европейския парламент изигра своята роля като съзаконодател, докато държавите членки дълго време предпочитаха да защитават позиции, е, които не отговарят на критериите за собствени средства съобразно техните национални банкови модели. Е, с този текст се отбелязва необходимост необходим етап за създаването на по-солидна банкова система в услуга на реалната економика. Европейския парламент успешно защити задължителните правила за ограничаване на бонусите на ръководителите и на трейдерите, е, като принципа е за бъдеще техните бонуси да не са над е, определеното твърдо законодателство. Искам да поздравя френското правителство, което в съвета защити Европейския парламент срещу британското правителство и изпреварващо приложи някои правила по отношение на прозрачността. Господин комисар, искам да привлека вашето внимание на много важен аспект по прилагането на тези правила, защото започват преговори с Съединените щати, защото ако няма реципрочност по този въпрос, прекъсната е, е ораторката. В разгара на кризата имахме три задачи, за да предотвратим предва, пред, следващи кризи. Изисквания за банките, един механизъм за управление на криза на кризи, но трябва прекалено дълго време да вземем решение. Сега това законодателство е стъпка напред, регулиране на банките, повече прозрачност и по-добри кредити, за, полезни кредити за малките и средни предприятия. Но какво остава за държавните дългове и държавните облигации? Може би трябваше да се вземе решение как да се борави с държавните облигации. На следващо място, буферите за банките би трябвало да са индивидуални и на следващо място, място за бонусите. Бонусите, вероятно, е, разпоредбата за бонуси, вероятно, няма да се спазват и ще доведат до накърняване на пазара. И на следващо място, важно е промяна на менталитета, на културата в банковия сектор. Благодаря. А сега господин Фейо. Сеньор президент, Господин председател, бих искал първо да кажа, че в крайна сметка а, постигнахме един добър документ, както за националните, както банк, за банките в отделните държави членки, така и на общоевропейско равнище. Банките, особено в момент на криза, трябва да бъдат в услуга на обществото, т.е. да отпускат кредити, които да позволят инвестиране и съответно растеж на малките и средни предприятия. Е, Международния валутен фонд казват, че малките и средни предприятия са в най-вече затруднени. И за това мисля, че правилно създаваме правила, за да може банките да се превърнат в едни по-отговорни и структурирани институции. Като по този начин създадеме едни по-стабилни правила и по-сигурни правила за финансиране на малките и средни предприятия. Същевременно взимаме и правилните решения за гаранции на депозитите и за буферите. Бих искал също така да благодаря на господин Кара за отлично свършената работа. Благодаря и сега давам за минута и половина думата на господин Ел Кадрауи господин комисар, скъпи колеги, първо бих искал да благодаря и да поздравя докладчика, както и екипите за постигнатия резултат. Това законодателство е много важна част от пазъл, който ще укрепи банковата система в условия на криза. Първо искам да подчерта е, е, как е, първо по-стабилно заплащане, е, за да се избегне рисково поведение. Освен това, изискването за собствени е, капитали, особено за системни банки, които имат много важна роля в период на криза и е, най-вече задълженията на страните да плащат е, какви печалби са осъществени, какви данъци са платени, да има по-голяма прозрачност, е, за да се борим срещу данъчните измами и данъчните убежища. Движение, което процъфтява в момента. С тези реформи излизат на бял свят много параметри. Първо създаване на реален банков надзор надзор в Европа, т.е. правилата да бъдат задължителни, но и еднакви за всички. И освен това, ние с нетърпение очакваме да видим какво ще стане с резолюционния фонд. Е, за да се разбере какво ще се случи, ако банките имат е, много големи финансови затруднения. А освен това да видим и какво ще стане с паралелната банкова система. Очакваме да видим какво ще направите вие, господин Бърние. А освен това промяна на културата и менталитета на банките, за да не се повтори кризата. Благодаря. Госпожа Тайсен. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, кризата не е отминала, доверието на гражданите не е възстановено, има много какво да се направи. Но за щастие работим здраво и виждаме резултати, виждаме напредък, виждаме с това законодателство. Господин Караш е, е постигнал успех благодаря и на комисията. Съветът също се опитва е, да е конструктивен. Господин председател, с това законодателство ние укрепваме отговорността на банковите институти, е, отговорността те да не поемат прекалени рискове, улесняването на отдаване на кредити. Е, това също е залегнало в законодателството и освен това възнагражденията на банковите служители. Те трябва да са по-дългосрочно формулирани. Но едно е, е нещата да са на хартия написани добре, въпросът е те да бъдат и приложени на практика добре. Ние сме си свършили работата и се надявам с съвета и с Европейската централна банка след няколко седмици да постигнем споразумение. Той мога да подкрепя това, което каза госпожа Портман. Е, сега е ред на комисията и на съвета. Важно е да се гарантират и а, е, депозитите на гражданите. Благодаря. Господин Палоне. Благодаря, господин председател. Аз също бих искал да благодаря на господин Карас и всички докладчици в сянка за отлично свършената работа. Финансовата криза ни изправи пред огромни предизвикателства, които наложиха дълбока реформа на Европейската банкова система и нови правила за собствените средства. Нашите правила ще имат за цел да, да направят да банките по-солидни, по-устойчиви и да им дадат възможността да управляват риска и загубите. Ако искам това е необходимо, защото трябва да помагаме на малките и средни предприятия, ако искаме наистина да постигнем економически ръст. От друга страна сме ограничени от дълга, от, от публичния дълг, така че трябва, разбира се, да, да ам, е, ребалансираме публичните финанси, но също времено да се вземат е, мерки за економически ръст, т.е. да се обърнем към е, реалната економика и малките и средни предприятия, които са гръбначния стълб на тази економика. За това трябва да се улесни достъпа на МПС, малките и средни предприятия до заеми и а, кредите. Господин Барне, мисля, че можем да, да вдигнем тавана а, за малките и средни предприятия, за да им дадем възможност да направят повече за економиката. Благодаря. Уважаеми колеги, е съвсем ясно трябва да кажа, днес е добър ден за данакоплатците. За първи път от много години банките се задължават да имат повече собствен капитал. Това значи да намалят риска и да го носят сами. Това е нещо ново на фона на развитието от последните 20-30 години. И освен това, не само големите банки са засегнати. Всички банки трябва да изпълняват тези строги капиталови изисквания. По този начин ние изпълняваме нашите задължения поети на срещата на върха на К20 и бих си пожелал и другите държави извън Европейския съюз да поемат тази отговорност и да се изпълнят задълженията. От друга страна, с този документ ние казваме, ние не искаме повишено задължаване, задължение на малките, за малките и средни предприятия, защото тези предприятия гарантират образованието, иновациите и заетостта. Е, тези банки, които дават кредити на малките и средни предприятия, ще имат специален оценъчен фактор. Това е много добре. И а, общинските кредити, те са също важни. Те няма да подлежат на изискванията за и, капиталовите, за, кап, за собствения капитал. Благодаря на докладчика. Това е успех за Европа. Благодаря, казва председателят. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Искам да ви помоля за разбиране. Има прекалено много желаещи. Ще се огранича върху първите петима госпожа Анджелили. Благодаря, господин председател. В Европа имаме нови правила за укрепване на банковата система. Каква е целта да се предотвратят кризи и прекалената спекулация? Но всъщност така да се види какви са печалбите на банките, какви данци са платили и какви субсидии са отпуснали. Така че трябва да има много данни, които да станат публично достояние. Има ясни ограничения и на бонусите, но най-вече има ясни правила за реалната економика. Исканията на малките средни предприятия също бяха взети по внимание. Те искат гаранции за достъп до финансиране и е, всъщност имаме и е, подкрепа на малките средни предприятия, така че това е, е крачка напред и то значителна крачка напред е, за реалната економика, за економическия растеж и за заедостта. Аз мисля, че това е много важен инструмент за засилване на економическия растеж. Благодаря от все сърце е, на докладчика за свършената работа. Благодаря на госпожа Анджелили. Сега е, Кундагарс. Колеги, споразумението между съвета и парламента за намаляване и ограничаване бонусите на банкерите е добре дошло предвид е, и има, има за цел да ограничи рисковото поведение на банковите. Също времено капиталовите изисквания по силата на Базел 3 са недостатъчни, тъй като финансовия сектор е, така се противопоставяше на тези марки е, въпреки, че вземаме мерки за намаляване на ам, системния риск, трябва да продължиме да бъдем много предпазливи и а, е, призовавам комисара Барние да се продължи реформата на банковете, банковия сектор. Допълнителни мерки трябва да се съвземат за малките и средни предприятия, за да не могат заемите, които им се отпускат, да не са прекалено високи. Благодаря колегата Свинбърн. Банките от системно значение са по принцип глобални и по този начин тълкуването на законодателството се опира на глобалните стандарти но в такъв смисъл бъдещето на банковия сектор е критично. Като координатор аз мятам, че този конгломерат осигурява по-добро линейно третиране. И сега имаме директивата за капиталовите изисквания. Тя ще дефинира по-добре на национално равнище банковия сектор – но трябва да обхване също така и по-големите банкови институции. Смятам обаче, че европейските инвестиции не са достатъчно отразени в законодателството. Надявам се да няма изключения. Например, пенсионните фондове не би трябвало да бъдат изключени от обхвата на законодателството. Трябва да се направи още повече. Благодаря. Господин Нитрас има думата.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 господин председател. Първо искам да подчертая, че ние сме първата страна от Г20, което прилага правилата от Базел 3. Може би това е малка крачка, но все пак е значителна крачка напред. Нещо друго важно от моя гледна точка. С правилата за пруденциален надзор ние не забравяме разнообразието на банковата система и с тези правила се упражнява контрол и надзор, без да се пренебрегват различията между банките. Искам да подчертая и гъвкавия характер на нашите провизии. Някои банки е, ще могат е, просто да предпочитат антициклични провизии, е, като при, ипотечни кредити. Това, което ми харесва в текста е, че се дава някаква възможност за действие на банките при втория стълб. Благодаря ви. Председателя, благодаря на колегата е, Нитрас. Е, господин Клива, последния изказващ се. Хваля за беседа. Благодаря. За велик успех за скупни търг. Благодаря. Е, господин председател. Тук се вижда, че става дума за голям успех при банковия надзор. Финансовата криза показа много дефицити в банковия сектор. Банк, банките нямаха достатъчно капитал и не можеха да покрият своите дългове. За това трябваше да се привика да накоплаците да помагат. Радвам се, че полуките от финансовата криза бяха взети на сериозно. Сега имаме възможност да упражним натиск върху банките да финансират реалната економика. Аз приветствам и регулациите на бонусите. Това е страшно важно. Трябва да ограничим ризика и в тази, риска и в тази област. Това означава, че ще се увеличи заетостта. Това е правилният отговор на кризата. Благодаря. А сега господин комисар Бърния има думата. Euh, Благодаря, господин председател. Радвам се и бях много впечатлен от това, от широката подкрепа от страна на депутатите за съдържанието на това предложение, което е основен компонент от в системата за урегулиране на банковия сектор и нашите усилия за излизане от кризата. Бих искал да благодаря на докладчика и да благодаря и на всички наши сътрудници, на всички тези, които работиха с вас, с нас, с съответните председателства по едни много ясно, ясни, точни и а, разпоредби. Сега, като на Корин Вортман Кол, госпожа Тисън и Голар, комисията ще, ще внесе остатъка от документите, свързани с банковият надзор. Някои са включени в правилата за Европейския орган, другите вече са ви били предоставени и преди парламентарната вакансия ще представиме останалите инструменти, които да допълнат органа за банков надзор, така както това е вписано в договорите. Нищо не пречи в бъдеще едно изменение на на договора или в... Знаете, че в блупринта, който комисията публикува през ноември, и дава едно ем, виждане на начина по който могат да, бъдат, да, бъдат, да бъде променен е, договора, за, за да може да се упражнява по-широко банков надзор. Господин Булман е, правилно отбеляза, че парламента предлага задоволителни решения. Да, и не само това, господин Морканти, ние ще внесем доклада, който ще бъде продължение на доклада Лейканен и който ще отразява всички оценки, направени до сега, за да можем да работиме стриктно и без импровизиция. Шарон Бонс наблегна на бонусите и отговорността на, бан, на банкерите и а, отговорността на акционерите. тези проблеми ще бъдат отразени в допълнителни документи, които ще внесем. Да, господин а, Ламберт, е, е, е, регулираме финансите. Вие урегулирате банките и финансите чрез прозрачността, ключов елемент и условие синекванон за отговорност. Господин Ламберт, ще днес, още днес комисията ще, ще внесе текст за нефинансовото докладване в в е, финансовия сектор. Госпожа Суинбърн, текста, който ще приемете днес, отговаря на разпоредбите на Базел 3 и взема предвид специфичните аспекти на европейския банков сектор тези правила са приспособени и отговарят на изискванията на 8300 банки, а не 30 американски банки, и е, които са гръбнака на европейски економически живот. 4000 от тях са кооперативни банки или спестовни каси или взаимоспомагателни каси. Т.е. взели сме преди цялата специфика. Ще се вземат и допълнителни мерки за прилагане на санкции и наказателно преследване на извършените нарушения. Аз ще бъда, разбира се, много бдителен и ще работя по а, преговорите с а, Съединените щати. Миналата седмица се срещнах с а, д, финансовия министр на Съединените щати, дериватите а, от от стандартите, международните счетоводни стандарти тук ще, ще бъдат в сърцевината на дебата с Съединените щати. Ние ще бъдем твърди и няма да отстъпваме колкото до шадоу банкинга, сенче, сенчеството, бан- банкиране и регламента на Международния валутен фонд, това ще стане през лятото. Е, диверсификацията, господин Шмидт, да, мъже, жени и, и равнопоставеност, но също така и е, разнообразие на профилите при е, набиране на личния състав. Е, е, и при управлението на банките. Госпожи е, Макарти, ние поставяме точни репери и ограничители на хеджинга и също така бих искал да е, ви напомня, че миналата седмица комисията излезе с е, доклад относно дългосрочните инвестиции. Сега можем да преминем от реактивно, е, реактивни правила по, по поправки. Това беше, разбира се, необходимо след кризата е, реактивните мерки към е, превентивни мерки. Така че текста, който ще приемете днес, е, ще даде отговор на всички тези въпроси и солидни, солидна основа за бъдещите инвестиции. пред, предлагам ви да се запознаете с тази зелена книга за дългосрочните инвестиции. Госпожа министър Клайтен, благодаря господин председател, господа депутати. Първо искам да приветствам положителните забрежки, които чух тази сутрин е, по е, проекто закона. Е, естествено, за мен е ясно, че някои от вас не се чувстват съвсем удобно с определени аспекти от окончателното политическо споразумение, но още в встъпителните си думи аз подчертах, че ние трябва трябваше да търсим баланс между противоречиви искания, предвид определени економически и социални реалности. Нашите банки трябва да станат е, по-сигурни. Ние сме съгласни по това, но едновременно с това те трябва да бъдат в услуга на растяща економика. Така че това беше баланса, който се търсеше и резултатът от е, нашите преговори е ясен компромис, но мисля, че е един е, добър компромис. Ние всички бяхме обединени при споделението споделянето на единствената цел, е, че Европа е, изплува от настоящата финансова криза по-силна и най-вече по-способна да обслужва своите граждани. Е, по-добро финансово регулиране и по-силни банки са едни от кръгълните камъни при тази ситуация. Госпожа Болс спомена, че това е един добър компромис, защото се постига баланс и аз е, е, съм напълно съгласна с нея. Аз е, мисля, че е, освен това се иска по-голяма прозрачност. Това може да бъде само нещо хубаво и мисля, че това е, е много значителна стъпка в правилната постъпка, посока. Едновременно с това днес ние ще гласуваме по член 4 и 6 по параграф 5d. Това е свързано с, с предложението по изчислението на левериджа и се предлага да е, се използва, ако, ако се използва настоящия вариант, това няма да бъде положително, е, като се има предвид какви са проблемите е, пред Базълския комитет, така че искам да ви кажа, че съвета не може да подкрепи това изменение и може да подкрепи това изменение и се радвам, че мога да ви го съобщя. Освен това, Искам да благодаря на докладчика за конструктивния подход, възприята от парламента по време на преговорите. Текста трябва да влезе в сила колкото се може по-бързо. Благодаря. Благодаря на министър Крейтън. А сега господин Караш има думата. Уважаеми господин председател, дами и господа. Дебатът ясно показа решителността на Европейския парламент и отговорността на Европейския парламент да се застъпим за справедливостта. Благодаря на всички, които се изказаха. Благодаря на всички, които ми помогнаха. Ние постигнахме добри резултати. След а, този дебат ще подкрепим изменението. Е, ще направим съответното изменение на член 416. Този дебат обаче показва, че трябва да работим още по-усърдно при създаването на банковия съюз, при прилагането на фискалния съюз и при борбата срещу банките в сянка и данъчните оазиси. Трябва да променим и начина си на мислене. Това беше натоварване на преговорите, че а, при преговорите три пъти се смени председателството. Трябва да сменим метода си на работа. Хубаво е, че на 1 януари 2014 година ще влезе в сила това законодателство и Европа ще бъде пример в света за прилагане на това законодателство. Ние не се блокираме от грешките на другите, а правим това, което е необходимо и правилно. Уважаеми дами и господа, пенсионните фондове са взети предвид промяната на културата за ограничаване на бонусите вече е факт. Гъвкавостта не накърнява конкурентоспособността, защото се случва в рамките на едно общо европейско законодателство